Бонжур. Euh, Добър ден. Тъй като председателя и всички заместник председатели отсъстват, е, ме помолиха да председателствам това заседание. Ще мина на английски. Първо, приемане на дневния ред. Имате ли бележки? По дневния ред? Няма. Считаме, че дневният ред е приятен. Съобщение на председателя. Поискане на ЕЦБ във връзка с планирания паричен диалог и слушването, имайте предвид, че заседанието на комисията в понеделник, 8 юли, ще започне в 2.30 часа след обед. Това искане беше направено, за да може господин Марио Драги да присъства на заседанието на Еврогрупата по-късно същия ден след обед. Това е съобщение. Чухте го. Имам още една бележка, свързана с злоупотребите на пазара и триалога от 23 юли. Значителен напредък беше постигнат. Беше постигнато доближаване до политическо споразумение и се очакват реакциите на съвета по някои от а, техническите аспекти. Очаква се съвета да се произнесе по тях към края на седмицата. Имате ли бележки? Няма. Тогава преминаваме към следващата точка. годишния доклад на Европейската Централна банка. Докладчик е господин Питела. Днес ще разгледаме проекто доклада. Господин Питела е тук и му давам думата. Колеги, кари колеги, благодаря, справяте се отлично с воденето на заседанието. Дами и господа, 2012 година беше трудна година за еврозоната. Знаете, че брутният вътрешен продукт спадна с 0,6% средно. Процентът на безработицата достигна почти 12%. Това са доста трудни условия и е разбираемо, че пазарите реагират изнервено на тази ситуация. Някои държави а, достигнаха за своите държавни облигации изключително високи лихвени проценти. И в тази ситуация Европейската Централна банка се справи доста по-добре, отколкото някои правителствени държавни глави предполагаха. През юни 2012 година се взе решение да се намалят лихвите и първите операции по дългосрочно финансиране възстановиха до някъде доверието на пазара. Това не се оказа достатъчно, защото обичайните механизми на паричната политика всъщност пострадаха от кризата. Сега а, има а, начало на програма за окончателни парични транзакции. Тя изтича през, тя изтече през, през 2012 година, но въпреки положителният ефект на стабилизиране не е постигнато окончателно преодоляване на кризата, тя може да се върне винаги. Това се наблюдава и по спреда в държавните облигации на различните държави. Така че все още се намираме на ръба на вулкан, който може да избухне всеки момент. Смятам, че главната опасност е във връзка с ниското вътрешно търсене заради политиката на економии, която водят много държави. И за това трябва на, на валутно ниво трябва да предприемем мерки. Програмите за окончателни парични транзакции трябва да бъдат конфигурирани наново, не бива да се предполага една държава да получава помощ в връзка с европейския механизъм за стабилност. Тоест, трябва достъпът до окончателни парични транзакции трябва да се разглежда отделно от изискванията за строгост на фискалната политика. Защото кризата в еврозоната не е криза на дълговете, а на липсващи, липсващото вътрешно търсене и не може държавите, които са в затруднение, още повече да свиват економиката си, защото това само ще задълбочи техните проблеми. А, всички програми за економии свиват а, до свиване на потреблението и на търсенето. Така че смятам, че трябва да има разграничаване между а, политиката на а, ОПТ и изискванията за спестяване. Смятам, че програмата в сегашния си вид не е подходяща за държавите, които са в затруднение, защото от социално-политическа гледна точка не е подходяща. Така че а, трябва да се грижим ликвидността, а, вложена в, а, в паричната система от а, ЕЦБ, а, трябва да бъде използвана и също така а, фланкирана с други мерки, като например отрицателен лихвен процент, за да се избегне, така да се каже, паркирането и депозирането на големи суми от страна на банките в Европейската централна банка. Тоест, средствата, които банките са получили, се депозират някъде вместо да се влеят в економиката, така че ЕЦБ трябва да покаже едно добро разбиране за тежката ситуация, която цари в Европа и социалното недоволство и безработицата. Трябва да не се страхуваме да престъпваме табута и в същото време да се придържаме към договорите. Трябва да разберем, че Европейската централна банка а, може да изкупува а, така наречените АБС, а, държавни ценни книжа, гарантирани с а, имущество. А, и трябва да избегнем в същото време а, Европейската централна банка да изкупува несигурни ценни книжа. Финансовата система продължава да бъде а, лабилна и да заплашва сигурността и стабилността на а, цялата еврозона. Европейският парламент и нашата комисия поставиха основите през 2012 година на общата система за надзор, а, на която ще се подчинява и Европейската централна банка. Тези надзорни функции, разбира се, увеличават изключително много ролята на ЕЦБ. Изисква се още повече отчетност и отговорност и още повече прозрачност. Регламентът за общия надзорен механизъм предстои да бъде приета, парламентът ще участва в избирането на ръководните кадри, за да се избегнат конфликти на интереси. В момента тече междуинституционален диалог между европейските институции и Европейската централна банка а повече прозрачност може да се по- постигне чрез публикуване на протоколите от заседанията. През 2012 година ЕЦБ укрепи позицията си получи повече правомощия, но трябва да спазва изискванията за повече прозрачност и повече отчетност. Ние сме представители на гражданите на Европейския съюз, а гражданите имат право да знаят по какъв начин се процедира във връзка с толкова важни за всички мерки. Благодаря, господин докладчик. Искам да уточня, че обсъждаме годишния доклад за 2012 година на Европейската Централна банка. За Банковия съюз имаме а, друг доклад. Сега искам да дам думата на докладчиците в сянка. Госпожа Голпец от името на НП първо. Благодаря, госпожо председател. Бих искала най-напред да благодаря на докладчика за положения труд. Искам да очертая какво включва доклада. На първо място искам да отправя по-обща бележка. Когато говорим за ЕЦБ, трябва да погледнем нещата от гледна точка на ЕЦБ. Важно е да осъзнаем какви са задачите на Европейската Централна банка на първо място. ЕЦБ има да играе роля в економическата област, Става дума за различни данни, свързани с заетостта, растежа и прочие, но няма връзка между тези данни и дейността на ЕЦБ. На мен ми харесва структурата на доклада. Считам, че е добре, че той разглежда институционалните въпроси, валутната политика и банковия съюз. Намаляването на лихвените проценти, според мен, е нещо важно и то се подчертава като нещо положително в доклада. Разглеждат се и други аспекти на паричната политика. Има някои въпросителни е, и ние ще продължим да работим заедно с докладчиците в сянка за изясняването им. Става дума за това как да се повиши ангажимента на ЕЦБ спрямо малките и средни предприятия и домакинствата. Това не може да стане пряко. Не съм съгласна с подхода, за стерилизацията на преките парични операции. В това отношение аз ще направя предложения за изменения от точки 5 до 10. Важно е, че доклада ясно заявява, че паричните инструменти, използвани от ЕЦБ, са изчерпали своите възможности, стигнали са до своя предел. Затова ЕЦБ трябва да търси други възможности, да намери други начини, други способи за своята дейност. Не считам, че преразглеждането на статута на ЕЦБ се налага, когато става дума за стабилността на цените и пълната заетост. Пълната заетост, подхода за пълна на заетост, според мен, поставя под въпрос някои части на доклада. Съгласна съм, че трябва да има демократично управление на паричната политика и че независимостта на ЕЦБ не може да служи за извинения за липса на прозрачност. Когато говорим за лихвените проценти, за, извинете, за валутния курс, читам, че валутния курс е изключително важен, тъй като е свързан с растежа и конкурентоспособността. и неподходящ валутен курс би могъл да окаже отрицателен ефект върху растежа. Що се отнася до банковия съюз, аз съм за това да бъде създаден банков съюз, въпреки че това решение е доста нестабилно. Решаването на този въпрос трябва да е съчетано с обсъждане на общите аспекти на Банковия съюз. По мое мнение, има едно един сериозен недостатък в годишния доклад на ЕЦБ. За втори път, за съжаление, трябва да кажа това. Годишния доклад на ЕЦБ не отчита исканията на Европейския парламент изцяло пренебрегва работата на Европейския парламент, когато става дума за структурата, е, вместо да се помагаме взаимно, изглежда затрудняваме своята работа. Ние излизаме с доклад, в който правим препоръки и след това тези препоръки се пренебрегват в годишния доклад на ОЦБ. Но що се отнася до структурата и съдържанието на доклада на господин Питела, аз ги приемам и ще направя също някои предложения за изменения. Благодаря. Сега искам да дам думата на господин е, Валц, но ми се струва, че той не е в залата. Има ли някой от е, групата на либералите, който да го замести? Няма. Преминаваме към групата на зелените. Господин Бесер. Ай, леля! Благодаря, госпожо председател. За мен е, е голямо удоволствие да заместя госпожа Жоли. Разбира се, тя никога не може да бъде заместена, но ще направя каквото мога. Това е обратното на джендър мейнстрим и ето на, имате удоволствието да видите резултатите. В този, по отношение на доклада искам да се спра на няколко въпроса, по които искаме да дадем своя принос. Първо, Европейската централна банка е централна банка, но също времено лека полека получава и други задачи, свързани с Банковия съюз и с надзора. В момента тъкат обсъждания, е, които на моменти са доста остри е, между двете институции. Целта е да се гарантира достатъчно добър демократичен контрол върху Европейската централна банка, е, що се отнесе до нейните функции във връзки, връзка с надзора. На практика това е въпрос, който не е споменат в доклада, а, въпреки че е най-спорният въпрос, така че това не е, не е добра идея да го пропуснем. На второ място, а, често се говори за тройката, която се е, която има голямо влияние върху економическата политика на Европейския съюз, ролята на Европейската централна банка тук също е малко необичайна. Е, тя работи по паричната политика и е, в връзка с паричната политика е напълно независима. Независимостта обаче не би трябвало да засяга останалите функции на Европейската централна банка. Тройката е, обаче е, взема този принцип и го прилага в други области, които не са свързани с паричната политика. Така че тук трябва да подчертаем този въпрос и да вземем предвид и коментарите на МВФ. През юни 2010 година гръцкият дълг не беше преструктуриран и всички знаем защо, така че това е въпрос, който също трябва да се спомене. На трето място. По отношение на преките парични операции. тук сме съгласни с казаното от докладчика. Но трябва да се вземе предвид и позицията на държавите членки, които искат да излязат от програмите за подпомагане. Що се отнася до записите е, за заповед, е, това е въпрос, който също не трябва да се пропуска. Също е, и въпроса за спешната ликвидна помощ. Мисля, че в тази връзка можем да отидем малко по-надалеч и да задължим Европейската Централна банка да разкрие броя институции във всяка страна и е, нивата на лихвите, свързани с тези е, кредит. кредити. По отношение на прозрачността искаме малко по- е, голямо ниво на подробности, е, що се отнася до данните за ценните книжа, гарантирани с активи. Най-малкото е добре да получим данни по категория активи, за да видим как точно прави разчетите си ЕЦБ. Има нужда да се спомене и споразумението за финансовите активи, което по-настоящем представлява предмет на тайно договаряне между Европейската централна банка и националните централни банки, е, където се засягат е, различни типове активи, включително и държавни облигации, които всяка държава банка, е, принадлежащи на еврозоната, е авторизирана от ЕЦБ да емитира и да държи. И накрая, що се, е, трябва да не забравяме финансирането на реалната економика и малките и средни предприятия. Това са нещата, които исках да спомена. И ако и друг път се случи така, че Ева няма възможност да, се, е, да присъства, с удоволствие бих поел е, работата по темата. Господин Епинг получава думата. Той е докладчик Сянка от ЕКАРЕ. Madam President. First of all, i would like to thank Mr. pittella for his draft report, while it goes far beyond what is acceptable. Благодаря, госпожо председател. Нека първо да благодаря на господин Питела за доклада, който а, доста надхвърля това, което е приемливо за моята група. Докладът е ясно разписан, само че върви в правилната посока. Що се отнася до дългосрочните рефин... финанс... операции за рефинансиране, той иска условията да са свързани с програмите по ЕФС и ЕМС. Има и предложение да се използват средства за спешно финансиране. Всички тези въпроси върват в една и съща посока, а именно печатане на пари. Това е социалистическото решение на кризата. Операциите по инжектиране на ликвидност всъщност е, водят до печатане на все по-ефтини пари. Не това трябва да е нашата цел. Банката за международни разплащания този уикенд е, е, изрази своята критика по отношението на подхода за ефтините пари. И освен това, госпожо председател, а, нека да а, цитирам. А, тази банка казва, очевидно е, че Централната банка не може да а, изпълни функциите си, свързани с връщането на а, слабо развиващата се економика към устойчив растеж. Очевидно е, че паричната политика прави а, все по-лесно държавите членки да финансират е, дефицити и е, предприятията да отлагат за натрупването на леверидж, така че смятам, че този доклад върви в грешната посока, ще подадем изменения и се надявам, че можем конструктивно да работим за постигане на компромиси. Госпожа Люлинг, няма да е лесно но се надявам, че ще се постараете да постигнете някакво съгласие. А сега, нямам други е, желащи докладчици в сянка в списъка, така че давам думата на останалите желаящи да се изкажат. Господин Хуан Гон, Благодаря, госпожо председател. Първо, връзка с казаната от господин Епинг. Е, помислете си. Нека да ви припомня, че в Англия също се практикува quantitative easing, е, количествено облегчаване, е, така че не дайте да критикувате факта, че и Централната банка понякога прибягва към тази мярка. При всички положения лихвите, които се предлагат, са сравнително ниски и банката всъщност играе ролята си съвършено. Нека да се върна към доклада на господин Питела. Въпреки, против на някои критики, които бяха изложени, мисля, че е добре, мисля, че всъщност доклада се докладът се спира на важните въпроси и на въпросите, на които сме длъжни да се спрем и които са важни във връзка с паричния диалог. Господин Питела е съвсем правилно поставя ударението върху липсата на демократичност по отношение на паричните въпроси. На второ място, що се отнася до обратното изкупуване на държавен дълг? Тук всички сме подчертавали, че Централната банка работи по гръцки дълг и по португалския дълг и в тази връзка редовно се задава въпроси към господин Драги, защото Европейската Централна банка на практика печели от този дълг. Когато Централната банка инжектира средства в частни банкови институции и когато увеличава критериите си за допустимост, тя се излага на опасността да стане една голяма каса за рефинансиране и банките да продължат да си правят каквото им штукне. Така че а, това не трябва да се пропуска и по отношение на валутните курсове е важно да започне някакъв дебат на европейско равнище. Такъв дебат просто няма. Има държави, които водят протекционистка политика по отношение на валутните курсове. А, и на практика не се взема предвид конкурентна способността, а има страни, в които е, е по-добре е, има страни, в които по-добре курсовете да са по-високи, има страни, в които по-добре курсовете да са по-низки, в зависимост от различната економическа ситуация. И въпросът за обменните курсове трябва да се обсъди в подробности в ЕКОСУИН ФИН и след това да се изиска от Централната банка да се прилагат съответните инструменти. Това са все много важни въпроси и господин Питела справо ги включва в доклада. Благодаря. Ако има думата, ще ви попитам. Независимо не означава недемократично. Бернар има думата. Благодаря. Слушах внимателно колегата Питела и мисля, че в доклада се съдържат много истини, както и други изказвания, които не могат да бъдат приети и са иллюстрация на конфликта ни, който е доста стар. Например, Десета точка счита, че е необходимо договорите и устроите на ЕЦБ да бъдат преразгледани с цел ценовата стабилност и пълната заетост да бъдат определени като двете равностойни цели на паричната политика в еврозоната. А, това а, не е свързано само с а, устава, а един принципен въпрос каква парична политика е правилна за в бъдеще. Този разговор го водим от десетилетия, още преди въвеждането на еврото и това предполага да се променят основните договори, а не да се правят тук-там предложения за промяна. И а, имаше гласове, които искаха свикването на конвент. А, така че аз не мога да приема тази десета точка, защото той се разминава с фактите и мисля, че Европейският парламент би поступил добре, ако спазва законите и реда. 12-та точка прикамва ЕЦБ да отдели повече внимание на ефектите на свиване, които политиките на строги ограничения, вложени от националните правителства в рамките на програмите и така нататък. Не Европейската централна банка пести, економии правят държавите членки тук има объркване на актьорите, защото ЕЦБ може само да предостави временно помощ на държавите. И когато а, погледна годишния доклад на Банката за международни разплащания, а, която обединява 19 водещи финансови института по цял свят. А, и тя установи, че ако а, има ефтини, ако е ефтино да се вземат пари на заем, това води до още по-високо задлъжняване. И втората част съдържаща се в доклада на господин Питела. А, ниските лихви водят до поемане на по-големи рискове и още повече неравновесие на пазара. Американската Централна банка вече смени своята политика в тази посока. А, ние имаме 9,5 милиарда държавно, държавни дългове, 12,5 трилиона брутен външен, вътрешен продукт и за всичко това не можем да обвиняваме Централната банка. И както се каза, банковият съюз все още е в процес на изграждане и не може да се обсъжда в доклада за 2012 година, защото по това време още не бяха взети важни решения. Разбира се, че един доклад може да оправя поглед в бъдещето, но от друга страна трябва да бъде разглеждани в правилна светлина. Господин Питела смята, че е смела стъпка ЕЦБ да отговаря за надзора на всички банки. Факт е, че големите банки имат огромен обем от капитали, с които разполагат. И а, разбирам държави, които имат съмнение дали толкова правомощия трябва да бъдат делегирани на ЕЦБ. А, например, в Германия Конституционният съд а, проведе изслушване. А, и ЕЦБ, за разлика от досегашната си програма, заяви, че тя може да предоставя неограничени суми и средства. Тя не иска да го прави за бъдеще, а ще наложи ограничения. И това е целта да се разграничат държавния дълг от банките, но една подобна мярка би работила точно в обратната посока – защото държави в задължение, в затруднение получиха 1% допълнително финансиране от ЕЦБ и издадоха държавни облигации с лихва от 6%. И а, все още се изисква а, държавните облигации да имат нулев а, риск. Така че все още имаме много а, неизяснени позиции, които трябва да обсъдим с директора на ЕЦБ. И всичко това трябва да стане ясно преди да приемем този доклад. Няма други желаящи да се изкажат. Ако все още има някой, който би желал да се изкаже, би могъл да го направи. Но тъй като няма, давам думата отново на докладчика Петела. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на колегите за техните бележки, за подкрепата, както и за критичните им изказвания относно някои от спорните моменти. Изключително, изключително важно е да имаме балансиран подход Има някои въпроси, които особено ми вълнуват, например е, как е, домакинствата и фирмите да получават средствата е, от ЕЦБ. Това е изключително важен въпрос за всички нас. Има нещо положително свързано с валутния курс, което не съществуваше миналата година. Това е добра основа за продължаване на разговорите. Аз съм готов да продължа да изслушвам колегите, докладчиците в сянка, за да достигнем до компромисни решения. ЕЦБ се е превърна в изключително важен политически играч от миналата година насам и считам, че Европейския парламент трябва да излезе с обща позиция по това досие. Аз съм а, напълно готов да изслушам коментарите на колегите. И на последващия етап, а, а, преди да бъдат представени изменения. И така. За пръв път днес обсъждаме тази тема. Крайният срок за изменения е 10 юли тези изменения ще бъдат обсъдени на 23 септември в комисията. Гласуването в комисията ще бъде на 4 или 5 ноември и в пленарна зала има индикативна дата за декември. Съгласни ли сте с този график? И така, 10 юли е крайния срок за представяне на предложения за изменения. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Доклада на господин Буркарт Балц за въвеждане на еврото от Латвия. Ние сме разисквали тази тема. Сега ще разгледаме измененията, след което ще гласуваме. Имате думата, господин докладчик. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря за всички изменения, които бяха внесени от моите колеги. Получих общо 22 такива. И трябва да подчертая, че имахме само 24 часа на разположение, но въпреки това а, имаше колеги, които си направиха труда и дадоха предложения за изменение. Искам още веднъж да обърна внимание на строгият график и на единствената възможност, която имаме днес, в едно и също заседание да обсъдим измененията и да гласуваме този доклад. и това също съм го вписал като част от доклада. От друга страна, се радвах, че нямаше нито едно изменение, което да се различаваше драстично от основната а, насока а, и а, да изразява отрицателно отношение към приемането на еврото в а, Латвия. Така че искам да благодаря на моите докладчици в Сянка заедно с тях решихме да обобщим една част от измененията, тъй като според нас те отиват в същата посока. Не срещнахме големи затруднения в тази работа и смятам, че достигнахме до положителен резултат. Така че като цяло постигнахме 7 компромисни изменения. Възприехме а, а, и обобщихме А, Б, Е и Ф. А, също така за други части от а, доклада а, обобщихме мненията. И а, темата енергийна зависимост а, влезе в компромисно предложение Д. съвсем съзнателно решихме да не се спираме а, на други идеи и а, теми, защото според мен трябваше да се съсредоточим върху темата а, влизане на Латвия в а, еврозоната. А, на последното заседание на докладците, докладците в Сянка решихме да не се спираме на критериите за сближаване, защото преди две години, когато Естония се присъедини към еврозоната, би било по-подходящо да се разгледат тези критерии. Смятам, че действително тези критерии трябва да бъдат преразгледани, но трябва да се намери по-подходяща рамка, за да се направи това. Така че много бих се радвал, ако тази тема намери място и в работата на нашата комисия. И накрая искам да кажа, че се стремихме да запазим положителния дух на доклада а, и всички предложени изменения също говорят за това, че Латвия ще бъде е, добър нов член на еврозоната. Госпожо председателката, благодаря. Сега давам думата на господин Койтас от името на социалистите и демократите като докладчик в Сянка. Благодаря, госпожо председател. От името на моята политическа група аз също не виждам никакви проблеми с списъка за гласуване. И е, както казах и последния път, е, ние ще гласуваме в подкрепа на присъединяването на Латвия към еврозоната. Радвам се, че докладчикът е, е намерил решение на някои политически аспекти чрез измененията. Става дума за преразглеждане на критериите за сближаване както и въвеждането на банковия съюз и някои други стъпки, свързани с плана за економически и паричен съюз. Защото считам, че мястото не е в този доклад, нито пък моментът е подходящ да го обсъждаме сега, но аз съм за това да се изготвят по тези два важни въпроса доклади по собствена инициатива и моята група би подкрепила една такава инициатива. И в заключение бих искал да благодаря на всички, които представиха предложения за изменения. Както вече казах, ние ще подкрепим присъединяването на Латвия към еврозоната. Благодаря ви. Господин Клинц е докладчик в сянка от групата на либералите, но той не е в залата. Има ли заместник? Не. Следващия докладчик в сянка е господин Бесе от групата на зелените, на когато давам думата. Благодаря, госпожа председател. Искам да кажа на господин Балц, че сме изключително доволни от неговата възприемчивост на нашите предложения. Нямаше особени политически е, различия между нас по този въпрос. И следвайки този дух, е, аз е, чух поети от ваш ангажимент, господин Балц, относно при разглеждането на критериите за сближаване, ние направихме предложение за изменения в това отношение. Вие се ангажирахте да бъде изготвен доклад по собствена инициатива, както беше обсъдено на широко в рамките на комисията. И за това ние ще оттеглим своето изменение 8, както и 9 изменение. Но ние поддържаме 18-то изменение, в което се говори за фискалния режим по отношение на предприятията и безпокойствата в това отношение. Вие не искате това да е включено в тази рамка. Но от наша гледна точка ние бихме предпочели да се подчертае този е, аспект в резолюцията на Европейския парламент. Ние ще подкрепим доклада. Благодаря ви. Вие не казахте каква е позицията ви по девето изменение. Ние го оттегляме. Отегляме изменение 8 и 9. Следващият оратор от групата на ЕКАРЕ, докладчикът в сянка, ще бъде заместен от господин Стречек. Господин Зилер е докладчик в сянка от името на ЕКАРЕ и аз бях помолил да говоря от негово име. Аз ще прочета неговата позиция. И искам отново да подчертая, че това е позицията на господин Зилер, а не моята позиция. Господин Зилер подчер... благодари на господин Балц отново за балансирания доклад, който е важен, особено като се има предвид, че той показва, че Европейският парламент подкрепя стремежите на Латвия за присъединяване към еврозоната и оказва доверие на правителството на Латвия, че положените от него усилия са отчетени подобаващо. Парламентът от друга страна подчертава също, че трябва да се свърши още работа, в частност намаляването на бедността, подобряване на енергийната ефективност и диверсификацията по-добра комуникация сред обществеността за въвеждането на еврото, също и разрешаване на проблеми с банковия надзор относно влогове на нерезиденти. Това е позицията на господин Зилер. Благодаря ви за вниманието. Oh, pardon. Je répète, donc, il n'y a pas d'autres orateurs inscrits, il n'y a qu'encore quelqu'un qui demande la parole. Има, ако има още някой друг, който иска думата, да ми даде знак. Господин Карин, заповядайте. Благодаря, ще бъда съвсем кратък. Искам да направя коментар по компромисните изменения, предложени от докладчика, те са добре конструирани и вземат предвид е, всички е, изменения, които се опитват да обхванат е, по добър начин, така че поздравления за тези компромисни изменения. Господин Паус. Благодаря, госпожо председател. Не мисля, че имам какво да добавя. Изказванията говорят за себе си. Мисля, че ние с общи усилия успяхме да изготвим един добър доклад. И ние като комисия ще предложим на пленарно заседание Латвия да бъде прията като член на еврозоната. Благодаря. Казва госпожа Люлинг, имате късмет, всички са доволни. Това не винаги е така. Ако сте съгласни, сега можем да преминем към гласуването. Е Но всъщност има още една точка преди да гласуваме. Става дума за мандата, за бюджета, за триалога. Извинявам се, така ще може още веднъж да прочетете компромисните изменения. Господин Киголд, заповядайте по тази точка. Seems uh, that uh, nobody protested once uh, you wanted to Изглежда никой не възрази особено, когато казахте да минем направо към гласуването, така че Явно интересът към моята точка не е огромен, но шегата на страна. Работата по един бюджет е много трудна, когато няма проекта в бюджет. И това е положението, в което се намираме в момента. Бих предпочел, когато работим по бюджета, да разполагаме с конкретните цифри, но секретариатът ми каза да си напиша доклада без цифри. И аз е, формулирах някои от нашите позиции, които сме подкрепили в миналото и които са свързани с обсъжданията по бюджета. Няма да ги повтарям, искам само да подчертая един елемент, който е повод за притеснение. Възложихме много нови задачи на надзорните агенции на Европейския съюз. Това е много важна част от бюджета, за която отговаряме. И с известно безпокойство Разбирам, че поради увеличаващите се законодателни задачи за надзорните агенции. Те са изключени от общия, от, от общото замразяване на средствата в бюджета, което се налага върху агенциите. И това е повод за притеснение, независимо от това дали говорим за агенцията за ценни книжа и пазари за ЕОП и, е, или за която е да било друга агенция. Знаем, че тези агенции е, имат изключително много работа. Е, същевременно обаче желанието са размерно да се увеличи е, техния бюджет, така че да отговаря на задачите им, се отхвърля. Това е подходът, на който настояват някои членове на съвета, но не може да се продължава така до безкрай. Това тече вече няколко години. Не може да се възлагат все нови законодателни отговорности на надзорните агенции на Европейския съюз, а пък да нямат те право да увеличат своите, броя на своите служители. Ето в Лондон отидахме в Европейската банкова, Европейски банков орган. Там работят много млади хора. Те вършат работата си с желание, но заплатите, които получават, по никакъв начин не са конкурентни за град като Лондон. Това въжи и за други агенции. Не става дума просто за размера на щатното разписание. Тук става дума и, и за заплатите, които могат да се предложат, за да може действително да има конкуренция спрямо е, частния сектор. И така. Няма как на европейско равнище да се предприемат финансови е, мерки и да се приема финансово законодателство, а после да не си даваме сметка, че ще са необходими известни средства за правоприлагане. Това е много важен въпрос, така че очаквам от вас коментари, очаквам да видя измененията ви и се надявам дискусията да протече добре и да постигнем един добре балансиран подход по следващия бюджет. И също така, госпожо председател, ако може да дадете думата на комисията, добре е да разберем кога най-сетне ще получим конкретните цифри и дали те е, вземат предвид исканията за бюджети и дошли от Евростат и от трите надзорни агенции или е, още в предложението на комисията вече има ограничения. А, а, смятате, че трябва да дам думата на комисията веднага, преди докладчите сянка? Не, добре. А, Марко Сербер от НП има думата. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Мисля, че трябва да гледаме трезво на нещата. В момента Европейската комисия е огромен апарат с 25, 28 или 30 различни агенции и всяка комисия се бори агенциите, които са свързани с него, да станат още по-големи, и да получат още повече пари и всички са убедени, че това е изключително важно и необходимо. Това, разбира се, не улеснява нещата, особено в времена, когато се опитваме за следващите 7 години с а, голямо усилие на фантазията да си представим, че ще имаме повече средства. Смятам, че трябва да се съсредоточим върху това, което действително е нужно и да сме готови а, да използваме червения а, молив и да драскаме там, където е възможно. И мисля, че а, трябва да се попитаме дали задачата ни е у нези, които работят срещу нас, като, например, е, Европейски економически и социален съвет, да бъдат финансирани за наша сметка. Подкрепям изцяло докладчика, това, което той каза за агенциите. Не става въпрос за да влизаме в състезание между комисиите, кой има най-добрите и най-добре финансираните агенции. Въпросът е дали те работят добре, имат достатъчно да работят. Благодаря. Сега давам думата на докладчика Сянка от групата на социалистите, господин Хуангон. Благодаря, госпожа председател, уважаеми колеги. Давате си сметка, че се намираме в доста деликатно положение. Започваме работата си по мнението на Комисията по економически и парични въпроси по общия бюджет за, на Европейския съюз за 2014 година, преди да се постигне споразумение за многогодишната финансова рамка от 2014 до 2020 година. И така, обсъждаме нещата днес, но на практика нямаме как да се произнесем формално преди месец септември. Доста чувствителна е темата, политическият контекст е доста чувствителен и е чувствителен и въпроса за упражняването на правомощите на Европейския парламент. През следващите месеци продължи, и доста работа и във връзка с това точка втора – в проекта становището за мен е проблемна, защото е, тя предвижда вече е, още от самото начало да се приеме един по-нисък бюджет за 2014 година. В точка първа се говори за циклични проекти. Нека да ви припомня, че комисията все още не е приела своя бюджет за 2000, своя проектобюджет за 2014 година. С е, текста ще разполагаме след няколко седмици и предпочитам да изчакаме да получим цифрите преди да излезем с изменения от името на групата на социалистите. Много е важно да анализираме в подробности предложенията на комисията. Давам се изметка, сметка, че проект Становището е изготвено от Свен Гигъл, който, който се занимава с приоритетите в политиката, агенциите за надзор Евростарт и Европейската инвестиционна банка е интелигентен начин да се направи опит да се продолее проблема. Предложението е интересно и в тази връзка можем да споменем и други важни програми, като Фискалис. заключение, не мисля, че ще можем да постигнем добро Е, надявам се, че ще можем да постигнем съгласие в Комисията по економически и парични въпроси и е, съм готов е, да посветя съответното време и усилия. Благодаря, давам думата господин Торвалд. Всъщност той е следващия докладчик Сянка, но той не е тук. Има ли някой от Алде, който е готов да го замести? Не. В такъв случай преминаваме към представителите на групата ЕКАРЕ. Господин Циле също не е тук. Има ли някой, който може да се изкаже от негово име? Не в такъв случай. Не разполагам с име на докладчик Сянка от Обединената левица. Има ли други колеги, които искат да се изкажат? Господин Ламберт? Не? Ако искате, мога да се изкажа. От името на ГУЕ, от името на ЕКР, от, който, както искате, от чието име искате. Не. А, просто а, исках да кажа, че останалите колеги, които не са нито докладчици, нито докладчици в сянка, могат сега да се възползват от времето и да получат думата, защото обикновено им се ограничава тази възможност. И така, а, какво да направим? няма представители на комисията, така че може да получите писмен отговор. Добре, сега ако ги няма, не може нищо да се направи. Ако разбрах правилно, в края на месеца ще трябва да разполагаме с цифрите. Това вече не е далече. Надявам се, че действително ще ги получим. Очаквам с голямо любопитство измененията на колегите във връзка с начина по който финансираме онези, които работят срещу нас. За мен въпросът е дали ще продължаваме да финансираме ЕФРАК, така както до сега, защото това е най-големият пост до сега, но на, това, на тази тема е посветен докладът на господин Столоян. към колегата Лиям, втората точка не бива да се разбира а, така, като че ли поставям въпроса колко е голям а, салдото. А, а по-скоро, че когато се говори за финанси, винаги това е свързано с а, разходи и а, економии и в. А, и не бива да посягаме и да правим економии а, в а, насоки, които са важни за бъдещето. Мислех, че сме се разбрали още на последното заседание. Тогава стана въпрос за земеделските субсидии. Така че принципно съм абсолютно отворен за обсъждането на въпроси къде трябва да се економисва и ще повторя още веднъж предложението на зелените, че инвестициите за рекламни материали е положителна, но няма много места, на които можем да пестим средства в европейския бюджет, за да ги инвестираме в бъдещето. А, всички те са извън нашия обсек. А, и там а, трябва да ловим риба в а, чуждо езерце. Това искам да кажа. Благодаря. Благодаря. Сега ще се отнася до сроковете. Крайният срок за подаване на изменения е 18 юли и оттам нататък ще ги обсъдим на 5 септември. И във връзка с календара, е, в зависимост от календара на бюджетната комисия, се, е, следва да гласуваме също така на 5 септември. Госпожо председател, колегата Нго каза вече, че ако няма ясни резултати, как така можем да излезем с становище? В крайна сметка, дори комисията не е тук. До тогава вече ще имаме информация. Не виждам защо трябва да се вземе решение за а, график, преди да знаем кога точно ще получим резултатите от бюджетната комисия. Не може е, предварително да а, работим с някакви неясни предвиждания за съкрещение и намаление, без да имаме конкретни цифри. Разбира се, но а, на секретариатът на комисията винаги работи с известни прогнози. Добре разполагаме с някакви прогнози, но всъщност не знаем до каква степен те ще отговарят на събитията. Прогнозите винаги идват преди събитията. Малко ми се струва странно, че пишем доклади върху нещо, с което, теми, с което, с които не разполагаме с субстанция. И трябва да обсъдим това в а, кръга на координаторите. Защо пишем доклад, когато все още не разполагаме с конкретни цифри? Малко странно ми се струва. А, иначе а, можем да цитираме Кал Валентин, който казва, че прогнозите са трудна работа, особено когато се отнасят към бъдещето. А, така че бих искал някой да ми обясни е, какво правим, но а, е, като добро момче съм записал и това в доклада. В такъв случай. Да, и честно казано, аз като видях бюджет за 2014 година в дневния ред си е, помислих защо го обсъждаме сега. Но в крайна сметка, ако искаме изобщо комисията по бюджета да вземе предвид нашето становище, ще трябва да изготвим, да започнем някаква работа по становище. И така, измененията ще, е, крайния срок ще бъде 18 е юли за подаване на изменения и оттам нататък ще видим. А, предвижда се да гласуваме в 16.40 тъй като не всички колеги а, е, а, е, са в залата, предлагам да направим кратка почивка, за да могат всички да дойдат за гласуването. И след това госпожа Болт ще поеме председателството след гласуването в 17 часа. До тогава съм на ваше разположение и така преустановявам заседанието. Така е записано и в дневния ред път Okay, are we ready? Ready? Right, uh, thank you everybody for... Uh, ooh, I've got... Готови ли сте? Може ли да направим проверка на гласуването? Всички носят ли си картите? Има ли някой, който да не си я носи? Аз, например. Някой друг? Нека да направим пробно гласуване. Още двама души трябва да гласуват. Прекратете гласуването. Благодаря ви. 22 са щастливи. От общо 31. Параграф 1. Първоначален текст за. Против. Въздържали се. Приема се. Втори параграф за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис А, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Пето изменение е оттеглено. Компромис С. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 5А е оттеглено. Компромис Д. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Е. E. Компромис Е. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Ф. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Устно изменение към компромис Г в две части. Аз искам да изразя възражение срещу изменението. Има ли някой друг, който се противопоставя на устното изменение? Не можем да го гласуваме. Компромис Г в първоначалния вариант, кой е за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение по изменение 18. Това е изцяло нова формулировка. Да го гласуваме ли? Няма възражение. Ако гласуваме този, това изменение, първоначалното ще отпадне. Кой е за? Против? Въздържали се? Струваме се, че се отхвърля, но нека да проверим. Още един глас против. 16 за, 21 против. Отхвърля се. Гласуваме първоначалния текст на 18-то изменение. Кой е за? Против. Напълно съм объркана, затова ми се струва, че трябва да направим проверка. Първоначалният текст на 18-то изменение. Още тима трябва да гласуват. Моля, прекратете гласуването. Отхвърля се. Изцяло се отхвърля и така. Преминаваме към 20-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Разделно гласуване. 22-ро изменение. Първа част за, против, въздържали се. Приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 параграф за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. Амблок, можем ли да гласуваме всички останали изменения до края? Кой е за? Против, въздържали се, приемат се. Електронно гласуване по текста с внесените изменения. Моля, гласувайте. Тридесет и пет гласа за, някой е против и двама въздържали се. Поздравления за Берхард. Right, so we now have another short сега ще направим още една кратка почивка до 5 часа, когато ще дойде министъра. Okay, so uh, I welcome uh, the... Искам да приветствам с е, добре дошъл министър Майкъл Нунен. Тази среща е в рамките на обичайния диалог, който се води в края на ирландското председателство. следваме обичайния формат. 10 минути за министъра, след което 5-минутни кръгове за въпроси и отговори. Моля ви да задавате кратки въпроси, защото може по този начин да получите повече време за допълнителни въпроси, които биха могли да бъдат още по-вълнуващи. Майкъл, давам ви думата. Благодаря, Шарън. Бях тук през януари и се радвам, че отново съм пред вашата комисия в края на ирландското председателство. Бяха проведени пет а, неформални а, съвета, един в а, допълнителен в Ирландия, ще имаме допълнителна среща и тази седмица, за да видим дали можем да постигнем споразумение. Много неща бяха постигнати по време на ирландското председателство. Искам да се върна към речта, която произнесох пред вас през началото на председателството. Ние положихме много усилия взаимно да се опознаем, да работим заедно с вас, като законодатели в много области и считам, че го направихме по положителен, конструктивен начин. Постигнахме много от нещата, които си бяхме запланували. Бяха прияти амбициозни пакети от предложения. за економическото управление в рамките на семестъра за, за економическия семет, семестър. Също въведени бяха мерки за надзор в еврозоната. Беше направено много и по предложенията за създаване на банков съюз, за разкъсване на връзката между държавния дълг и банките. Постигнахме значителен напредък също и по оздравяването на банките, също по директивите и е, регламентите. Държавите членки, които искаха да преминат към следващият е, етап, е, получиха възможност да преминат към етапа на въвеждане на данък върху финансовите транзакции. Ние самите не възнамеряхме да въведем такъв данък. Имаше и други мерки, свързани с данъчното облагане и те са свързани с създаването на обща консолидирана данъчна основа за фирмите. Също укрепване на борбата срещу данъчните измами, работа по директивата за облагането на влоговете и прочие. Ние успяхме да приключим процеса и по бюджета за 2014, както и по финансовата рамка за 2014 и 2020. Бяха направени значителни стъпки в рамките на Банковия съюз. И това бяха въпроси, свързани не само за важни не само за нашето председателство, но и за Европа като цяло. Целта е да се подобри стабилността на банковата система в Европейския съюз, създаването на единен надзорен механизъм, така ще се подобри надзора в целия Европейския съюз. Проведохме трудни дискусии на последния съвет ЕКОФИН и опитваме се да постигнем съгласие. Ние искаме да работим заедно с Европейския парламент в тези важни области. Относно схемите за гарантиране на депозитите, но а, преди да се премине към а, това, трябва а, да се разреши проблема а, с. А... As presidency, we have also с възстановяването на средства. Постигнахме значително напредък в въвеждането и на други важни правила за цяла Европа. Постигнахме политическо съгласие по директивата за прозрачността. Тя ще подобри привлекателността на пазарите. На Екофин миналия петък ние постигнахме общо съгласие по МИФИТ и МИФИР и очакваме триалога заедно с Европейския парламент от този важен файл. Ние сме близки до, близко до постигане на съгласие в съведе по отношение на така наречените ПРИПС. Проведохме дискусии и по директивата за борба с прането на пари, както и по въпросите свързани с финансовите услуги. Очакваме постигането на съгласие с парламента. Там, където не беше възможно да се постигне окончателно решение, подготвяме предаването на съответните досиета на следващото председателство. Ние работихме на базата на това, което ни беше завещано от предходното председателство на Кипър. Ние ще продължим да работим по предизвикателствата. Има сериозни предизвикателства, свързани с пакета за финансовите услуги с 16 различни предложения, разговорите между парламента и съвета доведоха до подобряване на текстовете, благодарение и на експертната помощ на страна на правителствата. Целта е да се създадат качествени закони, които да бъдат ефективни, да могат да се прилагат. Е, ние искаме да работим бързо, но не за сметка на качеството. Това е един разумен подход Пулките, които се извлякохме от последната економическа и дългва криза, доведе до въвеждането на нови правила, между които и по-строги мерки за надзор върху паричните политики, економическите въпроси. Акцентираме в по-голяма степен върху проблемите с дълга. Предвиждаме също повече гъвкавост във време на криза. Държавите членки трябва да използват системата за ранно предупреждение, когато има опасност от прекомерен дефицит. Има процедури, които бяха въведени, свързани с пакета от 6 мерки за държавите от еврозоната ще бъде засилен надзора. Всичко това ще допринесе за финансовата стабилност. От май е в сила а, и пакет от две законодателни мерки. Държавите членки обсъждат бюджетните си економически планове със своите партньори а, от а, останалите държави членки, за да може процедурата да върви по-плавно за подобряване на економическото управление в е, Европа и се надяваме, че въпросите свързани с Европейския семестър ще бъдат приключени по време на Европейския съвет е, тази седмица. Бяха също одобрени помощи за Грузия и други страни Радвам се, че можахме да посредничим за постигането на добро решение. Вече говорих за споразумението в ЕКОФИН, редица държави членки да могат да въведат данък върху финансовите операции. Председателството също насърчи приемането на мерки, свързани с данъчните измами, укриването на данъците. На 22 април бяха очертани редица мерки, които могат да бъдат прияти от съвета. Беше постигнато съгласие за започване на разговори между Европейската комисия и трети страни във връзка с влоговете Ние постигнахме споразумение за преодоляване на проблемите, свързани с данъчните измами, откриването на данъци, както и по механизма за reverse charge. Беше постигнато съгласие по доклада за обща корпоративна данъчна основа. Не беше постигнат голям напредък по облагането на енергийните продукти. Целта на нашето председателство беше да се стимулира растежа и заетостта, Целта ни беше да се създадат и условия за една по-добра финансова система, която да бъде повече доверие и която да може да отдава а, заеми за бизнеса. Но всичко това не е достатъчно за економическото възстановяване. Необходимо е да се извлекат полуки от финансовата криза, да се мисли в перспектива и да се разработят стратегии за растеж Искаме също да се преодолеят проблемите, свързани с предоставянето на средства от финансовите институции. Също и как могат да се реализират спестявания, за да се финансират инфраструктурни проекти. Освен това, бяхме активни и по стимулирането на разговорите за растеж на неформалния екофин. Беше решено да се създаде група на високо равнище за дългосрочно финансиране за малките и средни предприятия. Също искаме да се подобрят условията за предоставяне на заеми за реалната економика за по-добра економическа координация, за реформи, но трябва да се положат повече усилия и очаквам вашата подкрепа за следващото председателство относно приемането на законодателството, свързано с Банковия съюз. Никое председателство не може да налага решение нито на съвета, нито на парламента. Целта на ротационните председателства е да действат като посредници за постигането на съгласие. Може не винаги да имаме еднакви мнения, но трябва да работим заедно, за да намерим решение на трудните въпроси и да се стигне до положителен резултат. Все още има предизвикателства и за следващото председателство, но мисля, че след 6 месеца ние, полож... ние постигнахме значителни резултати. Благодаря ви. Благодаря много. Много сме впечатлени от огромния списък теми, които изредихте и по които има напредък, по които вашето председателство постигна напредък. Има теми, по които нашата комисия е изразявала с, е, притеснение и дори е била е, фрустрирана, но това не се държи, дължи на работа на ирландското председателство. От името на ЕНП първо дам думата на Жан-Пол Гозес. Благодаря, госпожо председател, господин министр, госпожо председател. Като представител на ирландското председателство, господин министр, не се съмнявам ни най-малко в положените усилия от името на ирландското председателство. И си даваме сметка, че действително вие сте положили много усилия е, лично, за да е, отбележи напредък по доста теми ирландската председателство. Все пак, ние тук представляваме европейските граждани и трябва да ви кажа, че въпреки всичко, което се прави, Европа не напредва. И за гражданите Европа просто не върви напред. Има отрицателна реакция към случващото се в цяла Европа в всички държави членки. Това означава, че не сме успели, нито ние, нито вие. Има много важни теми, по които работата е блокирана. Председателката не случайно спомена спорните въпроси. Тук не става дума за ирландското председателство, става дума за реакцията на съвета като цяло изглежда не се намира общо решение на въпросите и проблемите. И в крайна сметка ние тук в парламента също работим по тези проблеми и успяваме да постигнем доста широк консенсус, така че това не е невъзможно. Но кризата продължава и е, нито вие, нито вашите колеги от другите държави членки е, успяха да действат така, че да се разрешат проблемите. Това е, проблемите не са разрешени. Вие действително работихте по много теми и то много смело, за да може е, по много въпроси да се постигне съгласие между държавите членки тук е, има... Но има въпроси, които са блокирани. Ясно е, че всяка страна защитава своите интереси, но нашите съграждани очакват нещо различно от Европа. И за това и това става ясно и от отрицателните възприятия за ролята на Европа в борбата с кризата. Така че, е, господин председател, е, не забравяйте това, което казах в уводните си думи. Е, да, действително, вие работихте много, но въпросът е какво е постигнато. Очаквам вашия отговор. Благодаря, господин Гозес. Независимо от това, в коя държава членка работим, всички ние си даваме сметка за трудностите, с които се сблъскват обикновените граждани, редовите граждани. Това не става а, в една-две страни само. И за това е необходимо да се предприемат мерки. Мерките по фискални корекции обаче никога не са лесни. Ако се увеличат данъците, това се отразява на дохода на много хора и обикновено в подобни ситуации безработицата се увеличава. Именно за това ирландското председателство избра за тема на ирландското председателство стабилност растеж и заедост. Целта беше да се предприемат сериозни мерки. А, има мерки, които са предприяти за а, постигане на по-голяма устойчивост а, по отношение на държавния дълг и така нататък, но а, те не са достатъчни. Много добре си даваме сметка, че във всяка една държава членка а, се обсъждат е, изключително оживено въпросите за това дали програмите за бюджетни ограничения е, могат да изиграят своята роля. Но както нееднократно сме казвали, е, не е достатъчно всички останали усилия на правителствата да се заместят с една програма. Програмата трябва да действа, но трябва и останалите усилия да продължат. Смятаме, че програмите за фискална корекция могат да продължат, но напредъкът по завършването на единния пазар в този план все още не е приключено. Напредъкът е, е, е много слаб и е, е в крайна сметка, ако се завърши единния пазар, от това ще спечелят всички. Става за 100, дума за 180 милиарда в целия Европейски съюз. Но има проблеми с намирането на това. С предоставянето на това допълнително финансиране в щатите, 75% от финансирането идва от източници, различни от банковата система. Тук в Европа твърде много разчитаме на банките за, като източник на ликвидност за економиката и, и особено за малките и средни предприятия. Именно заради това комисията е призована да раз... събере работна група и да излезе с зелена книга за альтернативни форми на финансиране. И така, в рамките на 6 месеца няма как да се направят чудеса, но това, което сме свършили, е, със сигурност е било крайно необходимо. Благодаря. А сега от името на групата на социалистите и демократите е, думата има господин Гог. Благодаря, Шарен. Господин министр, в своите уводни думи вие споменахте, че има отбелязан напредък в областта на економическото управление. Е, все пак трябва да се каже, че по отношение на економическото управление има сериозен демократичен дефицит. Наскоро установихме, че комисията залага цели за намаляване на дефицита, които са много по-строги, отколкото това, което се предлага в пакета от 6 законодателни мерки и в пакета от 2 законодателни мерки. Необходимо е да се е, направят е, усилия да се избягват е, грешки, които после трябва да, на комисията, които после трябва да се коригират в страни, като е, Франция, Италия, Португалия, страни е, съвсем непренебрежими в Европейския съюз. Председателят на Международния вълтен фонд заяви, че е необходимо по-интегрирано економическо управление в Европа и което да им, върху което се, да се осъществява демократичен контрол. И това е свързано с доклада и сен на Европейския парламент. Във всяко едно решение е необходимо да има демократичен контрол по отношение и затова е необходимо да се засилят правомощията на Европейския съюз, да се укреп... на Европейския парламент да се укрепят те а, и да се работи и с националните парламенти. И така, каква е вашата позиция по този въпрос? И готов ли сте да предадете това послание на вашия наследник от Литва? Благодаря. По въпроса за управлението. Първо, европейското полугорие по-рано действаше а, доста а, тромаво. Мисля, че ние изгладихме процеса. А, препоръките страна по страна на, на комисията бяха много полезни. И в крайна сметка те бяха прияти в съвета без каквито и да било изменения. Мисля, че това е много добър знак. Някои страни получиха малко по-дълги срокове, за да направят съответните корекции. Но вземайки предвид липсата на търсене в Европа, сметнахме, че е доста разумно да се даде допълнително време на някои страни. Що се отнесе до фискалния съюз, прав... до фискалните въпроси, правилата си остават каквито са си били. Все пак се взе решение на някои страни да се дадат допълни... да се даде допълнително време, за да се приведат нещата в съответствие с правилата дали решенията биха били по-добри, ако се беше събрал парламентарна комисия, която да участва в този процес, не съм много сигурен. Като цяло винаги подкрепям идеята за по-голямо демократизиране. А, това е третото председателство, в което аз работя. Нещата значително са се променили. Много е добре, че това, че в парламента в момента е за законодател и се радваме, че до края на този месец а, по 10, а може би 11 законодателни теми ще можем да се похвалим с успех благодарение и на подкрепата на парламента. Все пак тук говорим за най-ранните етапи на един процес, който се развива постепенно. Четях биографията на Томас Джефърсън и четох за конфликтите, които той е имал с Андра Хамонитън от 1780-1790 година и е доста е, интересен начинът е, по който те обсъждат е, е, вземането на решение. Е, много подобно е на случващото се в Европа. По някой път със съвсем е, малка разлика в мненията се взима едно, а не друго решение, което е изцяло променя насоката на страната. За демократизация винаги е необходим някакъв вид катализатор. За фискалния и банковия съюз катализаторът беше пълния срив на фискал... финансовата система а, за друг напредък ще се, а, може да се окаже, че има нужда от друг катализатор. Много често а, напредъкът не е една постоянна а, крива, а, е на скокове. Господин Бакер. Искам да ви поздравя за работата през последните 6 месеца и усилията, които положихте не само по финансовите досията, но и в по-широка перспектива по много от въпросите, които бяха блокирани в някои други е, комисии. Това е от моя страна. Имам два конкретни въпроса. Първият може да ви се стори малко философски. През последните няколко дни дойдоха няколко изявления. Първо от САЩ, от господин Бернанки, че и а, пазарите реагираха доста зле. Последствие беше направено изявление от китайска страна, че ще има известни проблеми в тяхната финансова система. Ние знаем, че не само държавите членки са финансово обвързани, но че ние работим в една глобална финансова система. Въпросът ми е, виждаме, че на европейско ниво съветът не може да постигне решение по важни въпроси като банковия съюз, както и за прекратяването на банки. Също време има изявления на Бернанке и от е, Китай, където е, става ясно, че има все още продължаваща нестабилност на... в света. Как виждате напредъка по тези досиета? Не считате ли, че се върви твърде бавно, като се има предвид фрагментацията на пазарите и има затруднения с финансирането на реалната економика и в частност на малките и средни предприятия? Какви предложения бихте желали да видите през сидните седмици, за да се помогне на фирмите за излизане от кризата? Втория ми въпрос е съвсем конкретен. Преди няколко седмици бяха обсъдени препоръките за отделни страни, беше обсъден въпрос и в комисията и в съвета, дискусията за пенсионната реформа, например, комисията излезе със силни изявления за увеличаване на възрастта за пенсиониране – Също беше казано нещо за стратегията за ранно пенсиониране. Не беше казано обаче кой знае какво за задължителната възраст, на която да се пенсионират хората. Демографските промени се осъзнават от държавите членки. И така, как гледате на тези хоризонтални проблеми, като пенсионната реформа и факта, че в съвета не може да бъде постигнато съгласие по тях. Благодаря ви за въпроса. Двата големи проекта, които вървят в Европа и които са в правомощията на Екофин са фискалния съюз и банковия съюз. По банковия съюз все още сме в срокове. Заедно с парламента ние постигнахме доста по директивата за капиталовите изисквания четени. Също е, по някои други въпроси не постигнахме съгласие миналата седмица по въпросите свързани с оздравяването на банките, но ще продължим през едната седмица. Има още оставащи въпроси, въпреки че много неща бяха постигнати и се надяваме да продължим да работим. Ще продължа да провеждам двустранни срещи от сряда нататък в рамките на съвета. Ние ще работим толкова колкото се налага, за да се стигне до съгласие. Относно пенсионната реформа. В различните страни на Съюза бяха въведени пенсионни реформи, работи се по, а, програм, по програми в това отношение. Страните, за които се прилага програма, се въвеждат също увеличение на пенсионната възраст, но няма общо европейско решение, свързано с определене на възрастта, на която трябва да се пенсионират хората. И това е разумно, защото има различна демографска ситуация в различните държави членки. И едно решение, което е удачно за една страна, може да не е такова за друга. Затова трябва да се види какви са подходящите мерки, които трябва да се приложат, тъй като има разлики в демографското положение, въпреки че има и стремеж към увеличаване на пенсионната възраст, все пак трябва да се остави известна свобода на действие при вземането на решения от страна на държавите членки в това отношение. Сега преминаваме към групата на зелените. Филип Ламберт има думата. Добре дошъл, господин Нунен. Ирландското председателство действително беше председателство, което постигна някои добри постижения, например досието свързано с директивата за капиталовите изисквания 4, Все още не са намерени най-добрите решения относно банковите институции, защото все още се прилага принципа твърде големи, за да бъдат оставени да фалират, но все пак много неща бяха постигнати. Разбира се, вие не може да кажете изпреварващо какво ще се случи на извънредната среща тази седмица, но може би имате някаква представа как може да се стигне до разрешаване на оставащите проблеми. Малко ме дразни и факта, че някои споменават Ирландия като една от страните, за която се прилага програма, но аз следя данните за тази страна и виждам, че има доста бедност все още в Ирландия. И някои хора а, поемат по-голяма тежест. Ирландия, според мен, поема по-голямата част от проблемите, предизвикани от други защото вината не е толкова на хората, които са вземали заеми, а по-скоро на тези, които са предоставили дан, заеми на страната. Благодаря ви за комплимента към Яванското председателство, както и за напредъка постигнат по досието за директивата за капиталовите изисквания 4. За съжаление, директивата за банк неговото оздравяване не беше предвижена напред, но все още има възможности, тъй като по-скоро нямаше време, защото дискусиите продължиха до късно през нощта. И надявам се, че ще можем да постигнем съгласие. Ние работим като председателство усърдно за постигането на решение. Мисля, че сме близко до целта. Бяха изразени мнения по директивата, например за намирането на баланс между повече гъвкавост и по-хармонизирания подход. Основният принцип е по-скоро bail-in, отколкото bail-out. Но има някои държави, които искат да използват елементи на бейл-аут, наред с мерки за бейл-ин. Основната група е по-скоро за бейл-ин, но има една група държави, които не са в еврозоната, които искат да има гъвкавост да използват някои мерки за bail-out. Например, да използват собствени е, фондове за оздравителни мерки. Ние търсим компромисно решение. Има общото разбиране, че е необходима известна гъвкавост, но трябва да се види в каква степен е, да бъде тази гъвкавост и какви да бъдат ангажиментите, които да бъдат свързани с нея относно това, че Ирландия се гледа като надоведеното дете на програмите за бейл-аут. Ние знаем колко трудно беше за ирландците това, което се случи. Всички в Ирландия трябваше да направят известни отстъпки, известни жертви, тези, които бяха най-силно засегнати, са хората, които загубиха своята работа. Освен това, високите данъци И така, ако видите таблицата за облагане с данъци, ще видите, че на никого не му е било лесно. Разбира се, гледните точки на хората са различни. Ние ще постигнем целта под 3% дефицит до 2015 година и ние сме в третата година на растеж, така че се намираме в доста силна позиция в сравнение с съседите ни, но това не беше лесно за никой. Ние искаме бремето да бъде по-равномерно разпределено. Ние не направихме никакви съкръщения в социалните плащания, така че тези, които загубиха работните си места, можеха да разчитат на закрила. Благодаря. Сега Европейските... Европа за свобода и демокрация, господин Терино. Искам да задам един въпрос. Благодаря, добре дошъл в нашата комисия. Бих искал да ви задам няколко въпроса във връзка с теми, които не са били толкова интензивно обсъждани до този момент. Последната седмица на съвета ЕКОФИН се взе решение за облегчение за някои държави, особено връзка с изискванията за ограничаване на дефицитите в държавния бюджет. Какво е становището на Ирландия? бяха ли тези решения необходими, разбираеми и ще се превърне ли това в една постоянна тенденция? И какви са според вас причините за тези облегчения? Благодаря. През март 2011 правителството за мерки. Беше възприята програма, работна програма с тройката ние имахме множество преговори по тези, тази програма и получихме една допълнителна година, а, за да стигнем до а, целта под 3% дефицит. Първоначално беше определен срок 2014, след което получихме още една година до 2015. Сега а, тази възможност беше предоставена и за други държави, които имат проблем с прекомерния дефицит. Ние бяхме първата държава, която получи тази допълнителна година. Ние нямаме моралното право да откажем на останалите. Що се отнася в макроекономическо отношение, искам да кажа, че нашия модел за растеж и работни места – се базира на растеж, движен от износа. В някои големи държави има намаляване на търсенето, например във Франция, което означава, че те не могат да внасят достатъчно стоки от Ирландия. Ето защо трябва да се предостави възможност на затруднените държави да се адаптират. Разбира се, те не са подложени на същия шок. Трябва да се направи много прецизна преценка, кога трябва да се направят корекциите, за да се стигне до дефицит под 3%. В пакта за стабилност и растеж през 2002 година бяха нарушени правилата и не бяха въведени отново. Надявам се, че общите фискални правила ще се прилагат сега. Ние не променяме правилата, а по-скоро промяна в времевата рамка за постигането на поставените цели. Ханс Питер Мартин има думата. Благодаря. Искам един въпрос, който е насочен към бъдещето последната събота и неделя. А, както Американската федерална банка, така и други банки дадоха знак, че времето на ефтиното предоставяне на средства е отминало. Но много държави не успяха да използват времето, с което разполагаха, за да приведат в ред а, своите публични финанси или банковата си система и нямам предвид Ирландия. А, но тъй като вие сте много опитен човек, за трети път а, сте в а, ролята на председател, можете да хвърлите в бъдещето един трес поглед и да интерпретирате изказванията, които са изключително недвусмислени и да кажете какво според вас това означава за бъдещето. Благодаря ви за въпроса. През януари, когато говорих пред вашата комисия, аз говорих за един модел на два етапа. Китай и бързо развиващите се економики, които имат силен растеж и останалия свят, е, старите развити економики, които са в рецесия. След 6 е, месеца модел се промени, имаме бързо развиващи се економики като Китай, които продължават да имат силен растеж е, и Съединените Американски щати, които излязоха от рецесията и които имат сега имат растеж между 2,5-3% мерките, които бяха спешно въведени от Федералния резерв. Знаете, че печатането пари е такава спешна мярка, независимо как се нарича, но сега те излизат от а, а, това и останалата част на света, особено Европа, продължава да е в рецесия. Считам, че нашите американски приятели се връщат към нормалното в, пара, в а, паричната политика, че не трябва да действат импулсивно, спешно, защото това води до трусове другаде. И се надявам, че Европейската Централна банка, която няма мандат да прави това, което прави Федералния резерв в САЩ и Банк в Ингланд, Считам, че господин Драги е компетентен човек. Той има решимостта да направи необходимото. Поемането на ангажимент за въвеждането на преки парични операции е нещо различно от това, което се прави в Америка. Трябва да погледнем нещата от европейска перспектива първо. Приветствам факта, че Съединените щати излизат от рецесията но бих помолил американските ни приятели да не правят резки движения в политиката, да се движат по-плавно, така както по отношение, например, на така наречения quantitative easing или на количественото облегчаване. Надявам се да няма никакви мерки, ответни а, мерки, преминаване към конкурентна девалвация, Някои решения се вземат по-скоро в рамките на Г8, по-скоро, отколкото на европейско ниво ние сме нещо е, по-голямо. В е, Европа повечето управляващи са дясноцентристски и лявоцентристски и те се разменят позициите от време на време. съображения, които са по-различни от чисто економическите. Трябва да направим економиката да заработи отново в Европа и хората да намерят работа. Верген Ланген от НП. Благодаря. Господин министр, по време на 6-месечното си председателство действително имахте доста сложни теми в програмата. Трябваше също така да довършите работата на Кипърското председателство, нашите уважения за това, но има и няколко неразрешени въпроса. Да вземем Япония, например. Пример за голямо публично задължняване, задължняване на банковия сектор и през последните 15 години а, няма никакви признаци за подобряване на ситуацията. Сега обаче някой иска да приложат а, същия модел върху Европа, т.е. нещо, което е претърпяло неуспех в Япония, трябва да се пренесе в Европа. Ще се спра на казаното от вас, че е било успешно прекъсването на връзката между държавния дълг и затрудненията на банковия сектор изобщо не съм на това мнение. Чрез ефтините средства на Европейската централна банка не се постигна облегчение на реалния пазар, а по-скоро се увеличи поемането на дълг от страна на държавите. Това още повече усложни ситуацията. Втори въпрос, когато говорим за 16 различни законодателни предложения, върху които вие сте работили и част от които сте довършили по време на председателството. Чуваме опрека на банковия сектор, че има прекомерно регулиране. Е, говори се за цунами от регламенти в последно време. Смятате ли, че банките са прави в е, това мнение? Защото, особено в по-малки държави, между които и Ирландия, но и в Кипър, Люксембург, Малта, банковият сектор е изключително раздут в сравнение с брутния вътрешен продукт трябва да се вземат други държави като пример, където 90% от е, финансирането не идват от банковия сектор. Господин Бърния щеше да прави предложения във връзка с е, нерегулираният е, паралелен банков сектор. Как вие виждате връзката между тези два сектора като един заслужил член на съвета и председателстващ? По въпроса за Япония. Там имаше дефлационна економика 20 години. Населението намаляваше, нямаше економически растеж. Така че което е да било економич... Е, правителство избрано а, с цел да направи економически промени, трябва да направи драматични економически промени. Последния път, като Разглеждах обаче държавния дълг на Япония. Той беше 120% от брутния вътрешен продукт, от тук в Европа е 93-94%, така че вероятността да отидем на, на, на, на високите проценти в Япония не е толкова голяма. Рецесията действително се отразява много тежко на хората и в Съединените щати, и в Европа. Банкерите е, напълно предадоха доверието, което им се даваше и за това се предполага, предполагаше се да се е, работи а, леко, постепенно, да се определят конкретни принципи и банкерите сами е, по собствена воля да ги следват. Това, както се видя, не доведе до добри резултати така че е необходимо да се е, въведе много по-строго регулиране в банковия отрасъл. Тук в Европа обаче е, смятам, че залагаме твърде много на банковата система като единствен източник на ликвидност и инвестиции. Именно за това по време на нашето председателство настояхме да се разгледат възможностите за небанкови инвестиции. В част, е, като планирахме председателството си, моето министерство миналия декември проведе семинар на високо равнище в Дъблин за небанкови инвестиции, заетост и растеж. Това доведе до създаването а, по предложение на Ирландското председателство на европейска група а, чийто се председател е, генерал, е, е главният секретар на моето министерство и която има за цел да разгледа небанковото финансиране. Тук трябва да се вземе предвид и сенчестото финансиране, е, което е, също трябва да бъде разгледано изключително внимателно. От името на групата на социалистите и демократите, думата има Антонин Санчес преседа. Благодаря, господин председател. И аз искам да поздравя господин министър за успехите в неговото председателство. Смятам, че успяха да се придвижат напред много от важните досиета. Аз съм докладчик във връзка с директивата за ипотечните кредити и съм много благодарен на председателството, което извърши изключително полезна подготвителна работа. През април се състоя последния триок в този въпрос и в тази връзка имам един въпрос. Не можахме да решим по време на триалога по какъв начин ще се транспонира тази директива. Това е по-скоро институционален въпрос, но мисля, че трябва и ние да предложим решение, защото имаше таблици за съотнасяне а, а в а, директивата за капиталовите изисквания 4 се предвижда а, специфичен подход. Комисията може да го използва ние само казахме, че трябва да се предприемат мерки, защото а, материята е много сложна и потечните кредити са регулирани по много различни начини в държавите членки. А в същото време има и деликатни въпроси в финансовия сектор. През май искахме да разговаряме с постоянното представителство, но не се натъкнахме на отворени врати. И сега искам да попитам какъв е а, статусът с а, тази директива, как ще я подготвим за второ четене, защото с а, тези темпове няма да успеем скоро. Смятам, че приемането на тази директива ще допринесе за подобряването на економическата ситуация в Европа. Надявам се, че ще участвате и в следващото съседание на председателството и няма да блокирате инициативи от наша страна, свързани с тази директива. Освен това, искам да ви помоля да коментирате въпроса за а, насоченото назад а, пряко капитализиране. Преди министърът да отговори, ви използвахте а, фразата корелационни таблици, но всъщност не се изискват корелационни таблици, изискват се по-скоро, изисква се по-скоро предоставена допълнителна информация, където нещо не е ясно. По този член обаче съветът е, не е съгласен. И тук е, мисля, че мога да предвидя каква, какъв ще е отговор. Междинното споразумение по тази тема бе постигнато на 22 април и предложената директива бе прията от съвета на заседание на постоянните представители на 8 май. Като докладчик искам да ви благодаря изключително много за сериоз, сериозно свършената работа. Следващата стъпка е гласуване на компромисния текст в парламента с измененията, предложени от Комисията по економически въпроси. Това през, се предполага да стане през юли или през септември по време на литовското председателство. Споменахте, че има на различни позиции по така наречените разяснителни документи, обяснителния меморандум. А, необходимо е да се направи всичко възможно да се постигне приемане на първо четене и мисля, че и съм напълно сигурен, че литовското председателство ще положи усилие това да стане и съм сигурен, че добре познават този въпрос. А сега Диого Фейо има думата от името на НП. Е. Министр, ще ли Господин министр, първо искам да ви поздравя за професионалното ви водене на председателството на заседанията. Вие а, се придържахте към традицията на предходните ирландски председателства. Моят въпрос е свързан с програмите за приспособяване. В Португалия ние се опитваме да спазим сроковете записани във връзка с тази програма. Какво е вашето мнение и какъв е опитът ви с изпълняването на тези програми? Могат ли според вас тези програми да бъдат подобрени? Какви критики могат да бъдат отправени? Защото Португалия изпълни критериите за започване на и за изпълняване на тази програма имаше намаляване на структурния дефицит, подобриха се показателите на износа, но рецесията се усилваше с всяка година и в момента безработицата се увеличи от 12 на 18%, което води до социални затруднения. Освен това, имаше спорен въпрос във връзка с участието на Международния валутен фонд. Смятате ли за положително участието на МВФ в тези програми и смятате ли, че той трябва да бъде изключен за в бъдеще? Uh, Благодаря много. Да, действително ако говоря като ирландец, имаме доста опит в тази връзка. Подаван опита е в Португалия. И на вас са ви налагали същите условия, които са налагали и на нас, но мисля, че и в двата случая това е било необходимо промените в програмата. Мисля, че първо в програмите, мисля, че първо съобщенията за тези програми, които се правят от страна на тройката, могат да бъдат значително подобрени, защото е много важно още от самото начало да се изграде достатъчно добро доверие между отделните членове на тройката и отделните държавни служители и министри, които трябва да приложат програмата. Международният валутен фонд има голям опит с програми по целия свят. Европейския съюз все още няма такъв опит с програми, свързани с финансово спасяване, така че се наложи да действа чрез опита на Европейската централна банка залагайки на този опит. Надявам се, че страните, които, са по, които участват в тези програми, лека по лека ще се придвижат към различен тип економика, където няма да има големи върхове, големи спадове, няма да има балони, които после да се пукат, нещата ще вървят спокойно, стабилно и ще отразяват действителната стойност на нещата, инвестициите в економиката, качеството на образованието, насърчението на предприемачеството и развитието на съвременните технологии и новите видове промишленост. И така много бих се радвал за в бъдеще Европа по-скоро да избягва прилагането на такива програми, отколкото да се опитва да създава по-добри. Благодаря. Гунарис Хокмарк има думата от е, името на НП. Той е, е докладчик. Е, също. Благодаря много, госпожа председател. Благодаря и поздравления на министра и е, го поздравявам за постижението на ирландското председателство. Разбира се, че съжаляваме, че миналия петък нямаше как да се... Е, е, не, не се постигна решение за оздравяването на банките и за директивата в тази връзка. Надяваме се, че тази седмица ще разрешение и се надяваме, че това решение а, ще вземе предвид позицията по отношение на гъвкавостта. Тук не става дума за разликата между страните в и извън еврозоната. Въпросът е средствата, да отидат в съответната държава членка преди е, проблемът да прелее от нея в други държави членки. Тук не става дума за разликата между така наречения bail-in и така наречения bail-out. Разбира се, че bail-inът има своето значение за бъдещето. Но има моменти, в които няма как да се направи, защото тогава економиката се влушава значително. Така че е по-добре да разполагаме с по-широк спектър от възможности и да направим така, че всяко правителство да може да има избор между различни възможности е, за стабилизиране на економиката си. Мисля, че е, е, лека по лека се доближаваме до това равновесие. Не казваме, че избора е или-или. Може да има някакъв вид спасяване с обществени средства, т.е. bail-in, което да се комбинира с другите мерки. Същевременно обаче е добре да има и конкретни критерии за това как да се процедира в такива случаи и да се гарантира какво ще се случи с парите на данакоплаците в следващия етап. И така мисля, че е много добре, много внимателно да се разгледа този въпрос преди срядата. И моят въпрос е ще го направите ли? Не съм несъгласен с казаното от вас и с начина по който представяте аргумента си. Когато едно председателство работи, неговата задача е да бъде честен посредник – за да може преговорите да текат възможно най-добре. И тук вече разполагаме и двете възможности, и Белин, и Бела, трябва да се види пространството между тях. Едно от основните неща, които се обсъждат, е концепцията за банките, които са твърде големи, за да се оставят да се сринат има такива банки, защото, е, е, които могат да доведат до цялостен срив в економиката. И така, как можем да действаме обаче в случаи, когато дадени институции не са твърде големи, за да повлекат економиката със себе си? Какво се случва тогава и с суверенните средства? именно за това създадохме Банковия съюз. Когато вземем решение да действаме на практика, ако една банка трябва да бъде спасена, вместо кавалерията а, да влети с парите на данакоплатците, е, нека първо да се види, не може ли банката да се спаси със собствените си ресурси. Е, в крайна сметка там има капитал, има е, вложители в тази банка. И знаете каква е иерархията на, на всички, които лека по лека се засягат от тези мерки. От друга страна, някои елементи от тази теория също могат да бъдат отрицателни за економиката. И може би това не е най-брилянтният начин да се справим с нещата. Знаем и за страни, които а, са се а, са опирали до а, средствата на дънакоплаците, но по-настоящем те са заделени именно за да има фонд за спасяване на банки, които са в опасност и тези ресурси си стоят заделени, за да могат да се използват, ако възникнат подобни ситуации. Проблемът се увеличава в още по-голяма степен в страни извън Европейския съюз. И така. Много е важно да се види как се действа. Може да има мандат за бейл-ин, но същевременно той да се комбинира в някаква степен с собствените ресурси. И а, за това е много важно да се а, види, види е, как точно се разпределят нещата. Надявам се, че в среда ще постигнем някакво споразумение. Да, казва председателката, и след това ще трябва да постигнете споразумение, е, е, да, да постигнете и нашето съгласие. Гунер, много важна е темата, радвам се, че зададе този въпрос. Мога ли само да подчертая, че е много важно действително съветът да постигне общо решение. Но също времено е важно да е решение, по което е възможно да се постигне компромис между парламента и съвета. Всички добре си даваме сметка за разликите между нашите позиции като цяло и за това, че като цяло в съвета е необходимо да се вземе съгласие по такъв начин, че да може да се вземе решение по такъв начин, че не може в последствие то да бъде договорено и с парламента трябва да се има предвид, че независимо от това, какви са обстоятелствата, някои инструменти могат да са а, отчасти полезни, но това не означава, че са полезни във всички едни ситуации, а, особено когато има системна криза крайна сметка трябва да може едно правителство да предприеме допълнителни мерки, за да гарантира стабилността на економиката в страната. Благодаря ви. Аз не виждам принципна разлика между вашата позиция и тази, която аз искам да постигна. Може би разликите са в детайлите. Няма смисъл да има решение на съвета, ако имаме проблеми с парламента. Ани Подимата има думата от групата на социалисти и демократите. Благодаря, Шаран, господин министр. Искам да задълбоча малко обсъждането, свързано с директивата за оздравяване на банките и да го обвържи с въпроса за рекапитализирането. Смятам, че е важно, че по време на последното председателство се постигна напредък, въпреки че има още много нерешени въпроси. Такъв, например, е въпросът как да се обвърже рекапитализирането с транспонирането на директивата за оздравяване и преструктуриране на банки, защото не е ясно кога, в какви случаи трябва да се прилага а, едната или другата мярка, защото държави като Гърция, Испания, Португалия решението за въвеждане на пряката рекапитализация с задна дата е много важна и тя не трябва да се прави систематично, а само в отделни случаи. Достатъчно ли е това? И не трябва ли предварително да има критерии за отделните случаи, във връзка с които ще се взема такова решение? Не трябва ли е, министрите по економика и финансовите министри е, да не вземат такива решения, докато не се установят критериите. И Ирландия, например, се опитва да излезе от 2015 година от е, този прекомерен, е, прекомерно задължение. Agreed. бяха одобрени регламенти за а, прилагането за рекапитализация на банките от Европейския механизъм за стабилизация. Три дебата бяха проведени в Еврогрупата, за да бъдат изготвени насоките. Миналата сряда се проведе заключителния дебат относно насоките. Такива насоки вече съществуват. Трябва да признаем, че много трудно остана в документа въпроса за прилагане с задна дата относно рекапитализацията и такива случаи ще се разглеждат за всеки отделен случай отделно. Бяха договорени основните елементи, сега ще бъдат изготвени и детайлни насоки. все още не се заделят никакви средства от страна на Европейския механизъм за стабилизация. Трябва да видим какво ще стане през следващите 12 месеца, след това ще има отваряне. Не мога да ви дам повече подробности, има напредък. От гледна точка на Ирландия, от гледна точка на Португалия и Испания, нещата се движат в приемлива посока. Разбира се, проверката ще бъде при изпълнението. От името на ЕНП Мариан Тайсън има думата. Благодаря, госпожо председател. Ще задам въпроса си а, в две насоки. Ани Подимата зададе въпроса, който аз исках да задам. Аз съм докладчик по единия механизъм за надзор и се опитваме да предвижим нещата възможно най-кратък срок и в връзка с директната рекапитализация на банките. Поздравявам ирландското председателство и ако а, трябва да кажем а, дали чашата е наполовина празна и наполовина пълна, за нас тя е наполовина пълна. А, председателството успя да убеди останалите да работят за постигането на конкретни резултати. Като докладчик по единия механизъм за надзор, искам да попитам дали Екофин вече е проверил кои държави членки, които не са членки на еврозоната ще се присъединят доброволно към единния механизъм за надзор. И имате ли представа какъв е най-ранният срок, в който Екофин ще може да стигне до конкретно решение? в връзка с диалога между парламента и съвета. Може би имате допълнителна информация, до която ние все още нямаме достъп във връзка с общата консолидирана данъчна основа. Знам, че вашата държава също не е посрещнала с отворени обятия решенията. Аз бях докладчик по тази тема и бях очудена, когато чух последните дебати във връзка с избягването на данъчни измами и укриването на данъци и там изобщо не стана въпрос за консолидираната данъчна основа. А, искам да ви попитам а, до, до къде стигна председателството във връзка с общата консолидирана корпоративна данъчна основа? Благодаря за вашата работа като докладчик по единият надзорен механизъм. Благодаря ви за подкрепата за прокарване на този документ. Комисията подготвя предложението си за фонд за оздравяване. Той ще бъде представен скоро и там ще видим как ще действа механизма за оптин. Така че трябва да изчакаме относно укриването на данъци. Няма друг въпрос, който да доминира в такава степен дебата през последните месеци. Ние свършихме доста работа по данъчните измами, укриването на данъци в директивата за спестяванията и директивата за недопускане на ДДС измами. Какво? Uh, ние работим с партньори, за да намерим решение в международен план, за да можем да работим заедно, а не по-отделно. Относно общата консолидирана корпоративна данъчна основа, ние се надявахме да проведем пълна дискусия по въпроса през май, но подготвителната работа не беше достатъчна. Имаше доста различни мнения. За това Литовското председателство ще трябва да проведе цялостният политически дебат. Но от ирландска страна ние бихме желали да се постигне напредък по тези въпроси, тъй като всички държави губят приходи при сегашното положение. Ива Шежик пристигна. Искате ли да вземете отношение? Не, не. Да, жалко е, че има толкова неща, които вървят паралелно. С това приключваме обмена на мнения с министър Нунен. Както виждате, беше свършена много работа. Очакваме да се свърши още повече от страна на съвета. Проведохме тежки но същевременно и справедливи преговори и считам, че постигнахме някои доста добри резултати в крайна сметка. Надявам се, че ще можем да продължим със същите темпове и с вашите приемници и към края на мандата действително да имаме един впечатляващ набор от законодателни актове. На 18 юли ще бъде следващото заседание от 3 часа и на 9 юли от 9 часа сутринта и след обяд от 3 часа. Не, извинете. Всъщност започваме от 2.30 в понеделник, за да имаме достатъчно време за а, разговори с председателя на ЕЦБ. Министър Нунен, а, благодаря ви за положените усилия да се придвижат напред досията, по които имаме а, общи интереси. Благодаря ви за отличното председателство. Искам да благодаря и на докладчиците, да благодаря на всички членове на Комисията по економическите и парични въпроси, тъй като според нас постигнахме значителен напредък и той нямаше да е възможен без добрите отношения и сътрудничеството, което имахме. Благодаря ви отново. Председателката, благодаря.